Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, bienvenue. Дами и господа, добре дошли на следобедното заседание, което за мен е чест да председателствам. Като председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Моята комисия се занимава с много от въпросите, свързани с иммиграцията и обежището. Няма да правя уводни речи, защото знам, че тази сутрин е имало много хора, които са искали да се изкажат, но не е останало време. Така че предлагам да започнем незабавно и да дадем думата на онези, които са искали да се изкажат. Знаете как е, се как работим. Ако искате да вземете думата, трябва да попълните съответния формуляр, който ви е раздаден. И така веднага давам думата на госпожа Евелина Хеф, Кес, Хеф Херкев, която а, е представител на Комисията на високо равнище по миграция. Давам думата на госпожа Хевкин, която започва кариерата си в Холандия, след това е посланник е, към ООН е и шеф на Министерството на сътрудничеството в Холандия. След... И сега давам думата на госпожа Хевкинс. Имате думата за половин час. Иска да кажа няколко неща поводните си думи за последователността на политиката за развитие. А вие е, казахте няколко думи и за мен. Когато е, работех в Холандския парламент през 80-те години, вече започна, бяхме започнали да работим по последователността на политиката за развитие, още преди такива неща да се споменават в договора от Мастрихт. Договор от Мастрих се казва, че в политиките за развитие трябва да се вземат предвид и всички останали политики, които се прилагат и които могат да повлияят на развиващите се страни. Аз тогава работех именно по тези въпроси в Холандския парламент и си, дадо, и си давах сметка колко Безсмислени е, и неефективни са тези усилия на Холандия в сравнение с е, въздействието на останалите политики. Именно заради това посветих много работа и време за е, развитието на такива политики, включително и с публикуването на документи за развитието и финансите, и развитието и търговията. Документи, е, доклади, които, за съжаление, 20 години по-късно е, са точно толкова актуални, колкото бяха и тогава. Важното е това, което се говори е, тук да се отразява и в националните парламенти. Защото, за съжаление, има твърде малко обмяна на мнение. Комисията по развитие във всеки един парламент е доста пренебрегвана и няма възможност да оказва влияние върху останалите политики. Аз работих по резолюцията по селското стопанство, която бе приета в Европейския парламент през януари и не съм много сигурна, че хората, които се занимават с въпросите на развитието, успяха да повлият достатъчно на този регламент. Трябва да се има предвид как се повлиява политиката на развитие от всички останали политики. Трябва да работим по останалите политики, а не да си говорим един с друг тук в тази зала. Взетите решения по този въпрос са на лице още от 1992 година, преповторени са през 2005 година, но независимо от това няма кой знае какви мерки, които да са предприяти по въпроса. Защо много държавите членки много често се крият за това, че Европейския съюз не е поел достатъчно, не се занимава достатъчно ангажирано с този въпрос – а пък има и държави членки, които даже не са съгласни с това, че трябва да има а, някакъв вид последователност на тази политика. Не знам дали са останали тук членовете, представителите на италианския парламент, но ако видите на коментарите в Италия, там дори не се споменава проформа на тази последователност. Въпросът е, че много често глас гласа на комисиите по развитие съвсем не се чува там, където трябва да се чува. И а, ако се занимаваме само с средствата от официалната помощ за развитие, нашите усилия винаги ще бъдат неефективни, защото останалите политики са много по-силни. А сега нека да кажа няколко думи за миграцията. Аз бях член на холандското правителство, което през 2002 година загуби изборите, защото не оцени, недооцени въздействието на иммиграцията от страни с много различни от холандските ценности. И също така не оценихме правилно своя капацитет да се справим с иммиграцията. Така че много добре знам колко е важно да се говори по тем, тези теми. И колко е важно като политически лидери да осигурим повече отговорност в а, този дебат в а, своите страни и да престане оплюването на хората само поради техния происход. Знаем каква е кризата с економиката, виждаме че поляците се връщат е, в Польша от е, Ирландия, мексиканците се връщат е, от Съединените щати и множество хора, които са се борили да осигурят по-добър живот за децата си, се сблъскват с много тежки положение на безработица. И вече се появяват много политици, които поради безпокойството на хората в техните страни започват да говорят все по-твърдо. Вече се чуват гласове, като този на министър председателя на Великобритания, който казва повдига лозунга британски работни места за британските работници. И рецесията се разпространява по целия свят и миграционните вълни ще откликнат. Има множество а, фактори, които се отразяват на миграцията. Фактора на изтласкване от а, а, страните на происход поради тежките условия там, фактора на привличане към страните, дестинации. Много се радвам, че е, комисарят сутринта каза, че на, е, на практика голяма част от нашата економика зависи от е, иммигрантския труд. И това е особено важно страните с е, спадащи, е, спадаща ръждаемост. Необходими са ни иммигрантите, ако искаме да продължим да имаме добра економическа производителност е, и е, също ако искаме да продължим да поддържаме социалните си системи. Това е, Също така трябва да говорим за причините, за липсата на възможности в страните на происход. Това е действително основната причина, коренът на проблема. Е именно там трябва да насочим своята помощ, а не към симптомите. Така че не, не е нормално да се използва официалната помощ за развитие, за да се намали миграцията. Нейната задача е друга а повечето държави от е, Европейския съюз е, е, намаляват средствата, които предоставят за официална помощ за развитие и ги насочват за, към задушаване на миграцията, докато всъщност тези средства, както сме казвали многократно, трябва да се насочат именно към страните в Африка и към борбата с бедността там. Нека да подчертая, че последователността на политиката за развитие не е въпрос само на миграция. Как можем да очакваме хора, които са е, поставени в тежка ситуация в бедни страни поради това, че ние сме им унищожили пазарите, да не идват после да търсят работа при нас крайна сметка не трябва да се забравя, че именно търговската политика се отразява много сериозно на тези страни. От повече от 10 години се иска либерализиране на услугите. Но ако разгледаме преговорите в рамките на Световната търговска организация, именно богатите страни, включително Европейския съюз, не са готови да отстъпят нито на йота от своите позиции, за да, за да дадат възможности за повече е, придвижване на временни работници. Това е една от малкото области, в които мал... бедните страни могат да извлекат полза от преговорите за общата, по общото споразумение за тарифите и търговията. Тук говорим за условия за кръгова миграция, което ще е добре и за изпращаните към родната страна средства, защото е, иммигрантите, които се задържат по-дълго, в един момент започват да изпращат по-малко средства. И трябва да се има предвид, че има типове миграция, които не са добри за бедните страни. Това са миграциите в рамките на големите международни компании, защото това на практика е износ на високо квалифицирани работници. Още един въпрос, който искам да спомена. Не свърз... липсата на координация между политиката в областта на здравеопазването и политиката в областта на развитието. Трябва да инвестираме повече в образованието на лекари. Повече лекари от Малауи работят, е, обучени в Малауи, работят в Манчестър, отколкото в Малауи. Нашата здраво... система на здравеопазване зависи все повече от е, лекари от Африка. И какво става? Ние е, ги привличаме тук, защото е, имаме нужда от тях, а след това използваме нищожните средства от официалната помощ за развитие, за да изпратим няколко френски лекари в Африка. Е, Така че какво се оказа тук? Миграцията на практика като цяло е доб добра и за страните на происход. Има проучвания, които показват, че страните в Централна Америка, Пакистан и Прочи на практика дават възможност да се изпращат децата там на училище, особено децата, дават възможност жените, които раждат, да получат професионална медицинска помощ. Така че всички тези е, парични преводи към страните на происход е, са, се отразяват добре, но не най-бедните страни и не най-бедните хора е, по, се радват на ползите от миграцията. Индия, Китай, Мексико, Филипините и Франция – са страните, които са получили най-много такива преводи, такива парични преводи. Това обаче не въжи за подсахарска Африка. Освен това, този вид преводи са частни пари. Те не могат да се използват за инвестиции, е, за държавни обществени инвестиции. И освен това не трябва да забравяме, че е, най- най-бедните е, винаги остават извън този кръг, защото а, е, те не могат да си позволят да стигнат до нашата част на света. Тоест, голяма част от миграцията е свързана с по-високо квалифицирани хора. И така в един глобализиран свят, в който се увеличава движението, свободното движение на капитали, стоки и услуги, хората все още е, нямат възможност за свободно придвижване, освен ако не са високо квалифицирани лекари. И през последното време ние се опитваме да либерализираме много сфери, но правата на мигрантите все още остават на заден план. Крайно време е да започнем да изграждаме мостове, да създадем една многостранна мярка, рамка за управление на миграцията. И преди 5 години, когато работехме в Международния съвет по миграцията, това бе едно от основните предложения, обаче нищо не се случи след като това беше направено. Така че трябва отново да се върнем на масата на преговорите и да видим как можем да направим а, тази много странна международна рамка реалност. Пет години по-късно, на практика, продължаваме да работим с двустранни споразумения, но вече имаме възможност да започнем да работим по-сериозно, защото всъщност на практика не ни трябват конференции, трябват ни действия. Благодаря. Много благодаря, госпожо Хевкинс за много ясното изложение. А сега давам думата на господин Жан-Пьер Гарсон, който работи в ОИСР и който е един от водещите автори на доклада за миграцията на организацията. Имате думата. Благодаря. За мен е голяма чест да мога да представя някои мисли за обсъждане пред тази аудитория. По време на обедната почивка говорих с няколко души, които бяха изненадани, че ОСР толкова активно работи в сферата на развитието и иммиграцията. Нашата организация е основно е известна като економическа организация, която е средоточена върху либерализацията – обаче ние имаме специален център за иммиграцията и имаме също така е, организация или подорганизация, която се занимава точно с подпомагане на развиващите се страни. И точно тази подорганизация публикува годишен доклад. Разбира се, въпросите на миграцията и развитието, които разглеждаме в ОСР, се разглеждат от много аспекти. Много е важен въпрос дали миграцията може да допринесе за развитието. Отговорът е да, ако има предоставяне на финансови средства, ако има начини да се подпомогне развитието. От известно време виждаме, че има миграцията отдавна. Виждаме страни като Испания, Португалия и Италия, които са страни, в които има много иммиграция. Освен това имаме други страни, като Ита, Ирландия, извинете, в която преди имало много емиграция, много отлив на ирландци от страната. Сега виждаме, че това е една страна, в която идват много иммигранти от други страни. Така че миграцията има своята роля, но трябва да подпомагаме миграцията, ако искаме тя да подпомага развитието. Тази сутрин говорихме за кризата която е в основата на всичките наши политически дебати. И разбира се, човешкият фактор е много важен тук. Не можем да спрем свободното движение на хора. Трудно е да накараме хората да напуснат една страна, в която те вече живеят от много години, трудно е да се връщат иммигрантите. Ние не говорим за движение на стоки, а на хора. И разбира се, тук има много човешки, политически и социални аспекти. Разбира се, има и голям дял лицемери. Много често говорим за изтичането на мозъци. В моята дирекция ние следим много внимателно политиките за миграция и видяхме, че през последните 10 години най-важните политически мерки са били свързани точно с привличането на високо квалифицирани мигранти, също така мерки да могат студентите от други страни да останат в страните, в които са получили образование, да започнат да работят. Т.е. много страни целенасочено привличат иммигранти, високо квалифицирани иммигранти, за да могат да използват техните умения. Така че трябва да сме наясно, трябва да публикуваме статистическите данни, за да знаем каква е ситуацията. Това въжи и за сферата на здравеопазването. Сутринта бяха посочени статистически данни. В всички страни е важно да се проведат всеобхватни преброявания на населението, в които да се отрази какъв е дела на иммигрантите, например, сред работещите в различни сектори и е много важно да разполагаме с надежни данни, за да можем да основаваме върху тях своите доводи. Също така е един друг важен въпрос са демографските тенденции. Не трябва да се заблуждаваме. Истина е, че миграцията може да помогне да се смекчат промените в демографската ситуация – но развитите страни стават страни с все по-застаряващо население. Обаче хората в тези страни по-голямата си част не са много отворени към идеята за иммиграцията. Миграцията няма да реши всичките проблеми на заедостта и развитието. Трябва да сме реалисти, трябва да определяме много точно проблемите и да не разчитаме на това, че миграцията ще реши всички наши проблеми. Ние виждаме, че има спад в паричните преводи, изпращани от мигрантите в своите родни страни. Така че развитието е една тема, в която трябва да разглеждаме всички аспекти, всички средства, които подпомагат развитието. Не трябва да разчитаме само на паричните преводи на мигрантите и да използваме това като предлог да намалим помощта за развитието. Особено като четем, че в условията на финансова криза определено паричните преводи от мигрантите ще намаляват. Бих искал да се средоточа основно върху два аспекта. Първо, трудовата миграция. В страните от ОСР движещата сила може да бъде и много често е работодателят. Чуваме понякога много великодушни изявления, например тази сутрин, от е, представителя на голяма международна фирма за това как трябва да отворим трудовите си пазари. Обаче хората, които страдат е, най-много не са големите международни фирми, а малките и средни предприятия. И точно за това толкова много хора работят в тези предприятия, без да са регистрирани, защото бюрокрацията за легалното наемане на чужди граждани, на граждани от трети страни в Европейския съюз е толкова голяма, че тя често е непреодолима пречка за законното наемане на хора от страна на малките и средни предприятия. В Канада, САЩ, Австралия, Германия и Франция възприят подход, който е свързан с регулираната, регламентираната иммиграция. Обаче има много частни агенции, които се занимават с трафик на хора и с последващата експлоатация на незаконно пристигнали хора. Е, миграция девелопмент, бе, il faut essayer d'arriver à régler en coopération. Тоест, когато се стремим да обвържем е, миграционната политика с политиката за развитието, трябва да мислим преди всичко за страните на происхода. Е, не трябва също така да забравяме за това, че винаги несъразмерно висока дела на иммигрантите, когато се извършват масови съкръщения – също така често на висококвалифицирани специалисти не се признават дипломите, издадени в страните на происхода и за това висококвалифицирани специалисти често извършват нискоквалифицирана работа в страните, в които са пристигнали. Затова е много важно да се работи в сътрудничество с страните на происхода. Основните проблеми за политиката са следните – Дали можем наистина да осигурим кръговата миграция? Нека да осъзнаем, че има работни места, които никой не иска да запълни дори в времена на криза. Това е извършване на дейности, свързани с отпадъците, събирането на отпадъците, също така гледането на възрастни или болни хора. Също така важен е въпрос по какъв начин да се легализира незаконната иммиграция. В Испания има определен опит. През последните няколко години в Испания милиони иммигранти – не 20%, както някои казват, но може би 10-12%, но и това е много. 10-12% от незаконно пребиваващите иммигранти в Испания получиха легален статус. Освен това, когато говорим за незаконната иммиграция, не трябва да забравяме колко хора са загинали, стремейки се да попаднат в Европа по море. Всъщност в Испания решението за легализация беше потигнато от тази човешка трагедия на многото а, хора, които са загинали, когато са се опитвали да стигнат до Испания. Незаконно. Разбира се, не трябва да забравяме и за интеграцията. Във времената на криза мигрантите страдат най-много. Трябва да се продължи дейността по интеграция, Да трябва да се гарантира това, че мигрантите могат да продължат да работят. И за тази цел трябва също така да бъдат привлечени и съответните диаспори. Трябва конкретна дейност, а не риторика. Je crois d'abord qu'il faut réduire les obstacles. И така, как да подобрим последователността в политиката за развитие? Първо трябва да се ограничат пречките пред мобилността на трудовата миграция. Разбира се, не трябва да се изпада в крайности и да няма никаква регулация, но а, би трябвало да осигурим това, че трудовата миграция трябва да бъде преобладаващи вид миграция. Освен това, нека да не забравяме, че около 20% от паричните преводи, изпращани от мигрантите, фактически се плащат като такси на банките и други институции. Мисля си, че трябва да сме достатъчно смели да признаем откровенно какво работи и какво не. е. Също така важен аспект е професионалното обучение на мигрантите. Много е важно да се осигури подходящо обучение. И темата за професионалното обучение трябва също така да бъде вградена в политиката за развитие. Ние не бихме искали системите на здравеопазване на страните на происхода да се сриват поради емиграция на високо квалифицирани кадри. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин Гарсон. Съжалявам, че трябва да съм толкова строг с спазването на времето за изказване. И така, нека да преминем към същината на дебата с първия панел, който ще разгледа парламентарната гледна точка по въпросите на миграцията и развитието. Искам да помоля всички участници в този панел да заемат местата си на трибуната. Господин Дейтън Джонсън отговаря за страните от Латинска Америка и Карибския басейн в Центъра за развитие на ОСР. Той ще бъде модератор на следващият панел, в който участват Манолис Маброматис, Басил Диара, Джон Бетъл и последният оратор, който беше предвиден, не можа да пристигне. Сега ще дам микрофона на господин Дейтън Джонсън. Ще отделим а, половин час за изказване на участниците в панела, след което половин час за дискусия. Да, ние имаме тук участници в този панел, а, които имат а, доста опит. А, Считам, че трябва да спазим реда, който беше установен в програмата за днешната среща. Ще започнем с господин Майкъл Демби, който е депутат от Австралия. Интересува се от външни отношения, миграция, човешки права. Той играе също и важна роля в Световното движение за демокрация, което има седалище във Вашингтон. Благодаря, благодаря на ОСР, че ме покани. Благодаря на Европейския парламент, че ни покани на тази среща. Мисля, че можем да извлечем доста полуки. В Австралия след втората страна емигрираха повече от 6,8 милиона души, което като имаме предвид общото население от 21 милиона, виждаме, че това е един голям дял. Диаспорите играят огромна положителна роля. Масовата емиграция промени към по-добро нещата в Австралия. Така че в Австралия ние свързваме миграцията с ползи в сферата на економи... економиката, културата, дори спор... спорта. А, хората, е, които пристигнаха като иммигранти, допринасят а, за обогатяването на всички тези а, сфери. Ние имаме два основни стълба в иммиграционната ни политика. Хората имат а, право да получат а, гражданство, след като са имали две години статут на постоянно а, прибиваващи. Аз изслушах а, презентациите, свързани с а, бизнеса. А, ние предпочитаме вместо гъвкавост, по-скоро да дадем възможност на хората да получат постоянна работа. До Втората световна война ние бяхме затворено общество, бяхме враждебно настроени към иммиграцията, дори тази, която пристига от Обединеното кралство. Моя баща пристига в в Австралия през 1939 година и той е трябвало да промени името си, за да звучи по-приемливо. Има много иммигранти от различни страни, по-късно от Турция, след това много беженци пристигнаха от Виетнам и Камбоджа. През последната година, в резултат на глобалната криза, пристигнаха 100 000 иммигранти, най-вече образовани, хора, които се занимават с бизнес, някои са с статут на беженци, други са там по програми за събиране на семействата. Това беше от полза за економиката на Австралия, там където има най-вече недостиг на квалифицирана работна ръка. Така че в обществения живот на Австралия се прилага една последователна политика по отношение на емиграцията. Най-много са емигрантите от Обединеното кралство, но също от Азия има доста емигранти. През последните 20 години има а, опити от страна на индонезийски а, трафиканти нелегално а, да а, привозят а, хора, които а, търсят статут на беженци в Австралия. Но а, този проблем може да се а, счита за преувеличен. През а, 2000-та година беше достигнат връх в беженци, докато други страни, като Германия, също са приели много повече. Ние приехме също по-късно още 13 000 от Бирма, Афганистан, Ирак, Судан, както и редица други африкански страни но тези беженци а, трябва да пристигат а, по един а, организиран а, начин а, и техния статут се урежда на базата на принципа а, на реда на пристигане. Също ние подпомагаме страните, от които идват иммигрантите. Сътрудничен се с тях в а, голяма степен. Така че не трябва да се подаваме на популизъм. Ние предлагаме това, което се нарича тихогянско решение на емиграцията. Моята партия лансира в предизборната си кампания тази идея. Австралия има 1 милион души, които са напуснали страната, като имаме предвид, че общото население на страната е 21 милиона души. Нашата система позволява депутатите в националния парламент да играят съществена роля. Аз председателствам комисията по миграцията, която провежда редовни изслушвания по тези въпроси. Също сътрудничам си с а, други правителствени и неправителствени организации, които се занимават с въпросите на иммиграцията. Работим с а, службата на омбудсмана, за да се гарантира подпомагането и то бързо на лицата, които пристигат в страната. В заключение, въпреки глобалната криза и природните бедствия в Австралия, ние наблюдаваме миграция, която е по-ниска от тази, която имахме миналата година и вероятно темповете ще се забавят. Благодаря. Следващият ни оратор е господин Манолис Мавроматис от Гърция. Той е избран в парламента 2004 година. Той е заместник-председател на Комисията по културата и образованието. Участва също и в работата на Комисията по развитието. Господин Мавроматис. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, приятели и гости. Факт е, че има 175 милиона мигранти по света, една цифра, която се е увеличила поне почти тройно през последните 40 години. Това обаче не е нов феномен. Размерите, е, новите размери на миграцията в века на глобализация и економическа криза всеки ден не изблъскват с човешката трагедия. Бедността, нуждите, липсата на образование, незачитането на основните права и свободи карат африканците от северния бряг на Африка да бягат към Европа или Канарските острови или пък към Кипър и Гърция виждаме увеличение и в мерките по границите, които имат за цел да предотвратят влизането на тези хора в Европа, т.е. риска, който те поемат е още по-висок. Трябва да използваме средствата, с които разполагаме, по-добре и по-ефективно. Трябва да разгледаме въпроса за сътрудничеството, за развитие. Това няма да е единственото решение, разбира се. Но все пак е едно от е, средствата за сътрудничество, за развитие, което има е на разположение. Тоест финансовата помощ. 20% от Европейския фонд за развитие отива вече за тези цели и а, все повече средства ще отиват за това. Ако имаме правилната рамка, така всъщност ще засилим сътрудничеството. И двете страни ще изберат партньорството като подход към сътрудничеството за развитие, както и е, ще дадат за съгласието си за укрепването на програмите и мерките в страните на происход, така че да се преодолее бедността. Тук не става дума само за да се изхарчат парите така, че всички документи да са е, на лице и всичко да е регулярно. Трябва след това да се провери дали е, финансовата подкрепа за тези мерки е целесъобразна и ефективна. Трябва да видим дали целите, които, какви са целите, които сме си е, поставили и дали те са били постигнати. Всички сме съгласни, че финансовото подпомагане не може да се използва по непрозрачен начин и не може да се използва без е, да има достатъчно ниво на отговорност и ефективност от е, страна на гражданите. Мисля, че Европейският съюз трябва да предприеме мерки в областите на происход на мигрантите, както и по маршрутите, които те предприемат за миграция. Много лесно се могат да се идентифицират тези области и маршрути. Тук говорим за най-бедните области, където няма никаква инфраструктура, където няма питейна вода, устойчиво земеделие, здравеопазване и прочие. Помощта във вид на храни е нещо добро, но тя няма да разреши проблемите. По-скоро трябва средствата на Европейския съюз да се използват за изреждане на инфраструктура, която да насърчи хората да останат в своите региони, като е, ги извади от бедността, им даде автономност е, и съответното економическо развитие и по този начин се намали тяхното желание да избягат. Също така трябва да говорим и за градовете, които много често привличат мигрантите и които оформят миграционни коридори. В тези градове трябва да работим още по-сериозно, така че да помогнем на населението и особено на най-уязвимите групи – жените и децата. И накрая, трябва да разработим информационни програми за тези части на света, най- тези толкова бедни части на света, които да наемат мигранти и да бъдат провеждани от мигранти. Също така, когато имаме мигрантски общности и мигрантски общности, хората, които принадлежат към тях, трябва да бъдат насърчавани и да се интегрират чрез подпомагане и солидарност, както и чрез предоставяне на средства за страните на происход, така че да можем да разработим ново економическо нов тип економическо подпомагане – което да се преобразува в план за развитие. Европейският съюз и държавите членки трябва да работят по новаторски начин. Идеите да се позволи на мигрантите да се върнат към страните на происход, а тук говорим за а, лекари, за научни работници, а, могат да се осъществят именно чрез тези програми. А, могат именно хора, които произхождат от този регион, да се върнат и работят в тези програми. Също така говорим и за кръгова миграция, в която хората идват, работят, връщат се в регионите си и прочи. Мер... Мерки, е, които биха могли да намалят изтичането на мозъци, и да увеличат обмена на познание. В много страни миграцията засяга най-много най-високо образованите и най-предприемачески настроените. Нещо, което води до ужасяващи последици за тези страни, които вече и без това са много бедни. Да не говорим за катастрофалните последици за образованието и здравеопазването. Всички тези мнения са изложени в моето становище към Комисията по развитие по въпрос за законната и незаконната иммиграция. Благодаря. Благодаря ви за този подробен преглед и за спазването на времето. Следващият оратор е господин Басиро Диара. Той е съветник на президента на Мали и отговаря за въпросите на миграцията и сътрудничество. Заповядайте, господин Диара. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността да се обърна към аудиторията на тази много важна конференция, посветена на последователността и взаимното обвързване на политиката за развитие и миграционната политика. Ще говоря за съвместното развитие, за партньорството и за това какви са предизвикателствата и кои са добрите резултати щатите. Ще говоря за диаспората и също така накратко ще разкажа за информационния център за мигрантите в Бамако. През октомври миналата година този център беше открит благодарение на сътрудничеството между Европейската комисия и правителството на Мали. Бих искал да се върна към 29 май 1989 година. Тогава правителствата на Мали и Франция започнаха официален диалог по всички въпроси, свързани с миграцията между двете страни. На 14 март 2001 година Френско-Малийски комитет – съпредседатели, на когото бяха френският ми колега и аз от страна на Мали. Беше създаден заедно с четири технически комитета. И всъщност ние сме подотчетни към Френско-Малийската комисия за миграцията ние започнахме задълбочено изследване на въпросите на миграцията. Първият технически комитет, създаден от нас, се занимава с съвместното развитие. Вторият комитет се занимава с движението на хора между двете страни, визи, обединяване на разделени семейства. Третия комитет се занимава с интеграцията на малийски граждани във Франция, т.е. това са въпроси като жилищно настаняване, работа, и мигранти от второ и трето поколение. Четвъртия комитет се занимава изцяло с проблемите на младите хора – Комитетите и другите структури целят да се осигури последователност и взаимовързаност в политиката за развитие и миграция в двете страни. Основно бих искал да говоря за съвместното развитие. Говорих за това и в доклада ми, представен пред Френския сенат понятието съвместно развитие се тълкува по различни начини. Мисля, че първо трябва да се изясни самото понятие съвместно развитие. Някои хора го разглеждат като средство, като инструмент за подпомагане на развитието на страните на происхода. С даване на приоритетен статус на тези мигранти, които искат да помогнат на страните на происхода. Други хора обаче смятат, че това е начин за регулиране на миграционните потоци и осигуряване на това, че мигрантите в един момент ще се върнат в родната си страна. И също така има реакция свързана с сигурността на страната и разбира се, тук е важно да се осигури хуманният ход. Разбира се, политиката за развитие и миграция зависи от конкретните страни, които провеждат тази политика. Марокко и Франция, Мали и Франция предлагат различни подходи Страните имат различни политики, различно тълкуване и това влияе върху резултатите, които се очакват от политиката за съвместно развитие. Трябва да се подчерта, че Франция и Мали бяха първите страни, които се опитаха да осъществят това съвместно развитие. Не можем да разглеждаме съвместното развитие без да видим каква е ситуацията с мигрантите от 6-те години насам, а това, което е тяхната ситуация, че те подпомагат семействата си, родните си страни, чрез парични преводи, което подпомага и социалната дейност, здравеопазването и образованието и обучението в техните родни места. Има 400 сдружения на малийските иммигранти и в своите правилници те са посочили като една от основните цели подпомагане на страната на происхода и на местните си общности. Така че целта на политиката за съвместно развитие е да се подпомагат усилията на мигрантите в тази насока. Това е едно допълнение към традиционната политика за развитие. По този начин мигрантите стават активни действащи лица за развитието. Те помагат по този начин не само френската економика със своя труд, но подпомагат и економиката на Мали. И имаше специална идея и беше тя осъществена. В резултат на тази идея беше създадена една конференция или комисия на министерско ниво в Мали. Идеята за подпомагане на економиката на Франция и на Мали беше и основна тема на една конвенция за съвместното развитие бяха създадени целеви фондове, например през 2002 година беше създаден такъв фонд с 2,6 милиона евро бюджет. Има пет елемента, които са важни тук повишаване на квалификацията на малийската общност във Франция, подобряване на развитието на местно ниво в Мали, подпомагане на малките средни предприятия, на младеща. Особено, що се отнася до младите хора, които са родени извън Мали и последното управление на проекти. Конвенцията за втория етап беше подписана през март 2006 година. Срока за изпълнение беше 3 години и бюджетът беше 3,5 милиона евро. В момента вече срока за изпълнение изтича и в момента се обсъжда дали да бъде подновен този проект. Не бих искал да давам оценка на постиженията на политиката – Разбира се, това ще бъде направено в подходящ момент. Има определени пречки и тесни места, но тези 8 години на натрупан опит с тази политика ми позволяват да направя извода, че първо имаме една двуаспектна концепция за съвместното развитие. Това е свързано и с управлението на потоците мигранти, но също така и с подпомагането на развитието на страната на происхода. Що се отнася до първи и втори етап, то аз мисля, че подпомагането на реадаптирането на мигрантите имаше такива целеви проекти. На втория етап Имаше 224 такива проекта, имаше също така отделно проекти за местното развитие и имаше 43 мисии за подпомагане на диаспората и 24 експертни мисии, които посетиха и Мали и Франция. Финансирането беше осигурено на 63% от целеви фонд за подпомагане на развитието, също така голям дял беше осигурен от средствата на диаспората и мигрантите. Също така се занимаваме с инвестиции на разстояние и методи за спестяване, свързани с съвместното развитие, но това е нещо което те първа се разработва. Светлината на натрупани от нас опит, смятам, че трябва да обмислим промяната в мащаба. Така че да можем да отговорим на очакванията, които Мали има към съвместното развитие. Трябва да надграждаме върху това, което вече сме направили и смятам, че Европейският съюз може да бъде тук катализатор и да ни помогне да повишим нивото на нашата работа. Трябва да се откажем от неяснотите, нееднозначността в дефиницията на съвместното развитие и да формулираме по-прецизно целите и съдържанието на съвместното развитие. Трябва да съсредоточим повече върху допълнителната полза, която носят паричните преводи на мигрантите, които те изпращат на семействата си в родните си места. Информационният център за миграцията, за който вече споменах, беше открит официално от комисар Мишел и президента на Амали 6, на 6 октомври миналата година в Бамако. Идеята беше основана върху декларацията от конференцията в Рабат. Мали е първата страна, която създаде такъв център. Т.е. това е нещо като пилотен проект и този център може да стане нещо като основно звено в мрежата на подобни центрове в цяла Африка. Бюджетът е 10 милиона евро. Центърът изпълнява 4 основни задачи. Подобряване на информацията за миграцията. Създали сме специална база данни. Получаване и предоставяне на информация за потенциални връщащи се мигранти и информация за правните условия, отнасящи се до миграцията и информиране на обществеността с цел предотвратяване незаконна, незаконната миграция. четвърто, използване на човешкия финансов, човешки финансов капитал, осигурен от малийците в чужбина. С цел да изпълни тези задачи, Центърът работи заедно с други технически институции в Мали, включително и министерствата, особено Министерство на заетостта, както и с неправителствени организации, а също така с организации, които осигуряват финансиране на дейността на центъра. Системата за мониторинг и оценка е част от дейността на центъра, но тъй като центърът работи само 3 месеца, все още е твърде рано да се правят и изводи. Много ви благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Дяра. Сега ще дам думата на господин Джон Бетъл, член на Британския парламент от Лидс Запад. Занимава се с въпроси на развитието. Той е председател на британския клон на парламентаристи за глобално действие. Аз съм член на комисията в парламента, която се занимава с наблюдение на дейността на министъра, отговаря за развитието. Аз нямаше да съм в парламента, ако не бях избран от моя избирателен район, който е, е един малък дял от а, недобре развита част на лица Запад, с много хора, загубили работните си места. От 7 до 12% са се увеличили иммигрантите. В моят избирателен район това ще те са 20%. 26 езика се говорят в близост до мястото, където живея. Но ако нямаше миграция от другите континенти, нямаше да се стигне до индустриалното развитие. Днес мой избирателен район щеше да има огромни проблеми, ако нямахме иммигранти, които да се грижат за възрастните в домовете за възрастни. И така, нещата трябва да се решават на различни нива. Но има доста противоречия. Аз трябва да убеждавам моите избиратели, а аз съм напълно съгласен с коментарите, които бяха направени, че в Великобритания с а, а, осигуряването на средства от а, бюджета. Но аз искам да се върна в мой избирателен район. Защо част от а, средствата, които плащат като донакоплаци, отиват за а, изплащането на помощи? Ние изготвихме едно проучване миграцията и развитието и как миграцията може да допринесе за намаляване на бедността. Сега има финансова криза. За това трябва да настояваме да се увеличава бюджета за развитие, независимо от трудностите. И радвам се, че този въпрос беше съгласуван, беше подкрепен от избирателите. Въпросът за емиграцията трябва да се възприема положително, като нещо, което е от взаимна полза. Говоря за а, взаимна полза тъй като мигрантите дават много повече в, за нашата економика, отколкото вземат от, е, от нея. За това трябва да гледаме положително на това явление, но за това се нуждая от подкрепата на моите избиратели. Предизвикателството е, се състои в това, предвид а, е, на кризата в момента, можем ли да настояваме, че това а, е ново явление, имам предвид миграцията. Има и миграция, и емиграция. Има доста миграция в рамките на страната, така че ние трябва да забравяме и за преместването на хората от различни по-отдалечени райони в градовете. Така че аз искам да свържа развитието и миграцията. Има елемент на развитието, свързан с миграцията. В доклада ние правим извода, че добре управляваната миграция може да бъде от огромно политическо и економическо значение, тъй като тя установява контакти между страните. Миграцията не е нещо, което можем да разрешаваме в един момент и да забраняваме в а, а, следващ момент, да ги приемаме когато имаме проблеми с работната ръка и да ги изгонваме когато това вече не е а, факта. Затова нека да направим ясно разграничение между миграцията и хората търсещи убеждие. Едно 9 годишно момиче от мой избирателен район ми каза, господин Бетъл, вие сте нашия представител парламента, можете ли да кажете на пресата, че даването на обежище се отнася за хора, които са преследвани в собствените си страни, докато тук става дума за преместване на хора, които търсят възможности за лоялна търговия. Тук беше споменат въпроса за е, изпращането на парични средства от мигрантите към собствените им страни. И ако това не е така, няма да има пряка връзка между паричните преводи и развитието. Работата с правителствата, помощите трябва да са свързани с създаването на капацитет, на възможности. Вторият въпрос е, че се нуждаем от ясни политики за съгласуване ясни политики за легална миграция, както и за справяне с нелегалната иммиграция. Също да се защитават правата на иммигрантите чрез законодателството, включването им в системите за здравеопазване и социално осигуряване. Така че трябва да има законодателство, което да защитава хората. Защо говорим за временна миграция и насърчаването на завръщането на емигрантите в собствените им страни? Ние трябва да работим заедно в партньорство с страните, от които идват иммигрантите, за да има взаимна полза. Трябва да има преструктуриране на отношенията между юга и севера. В доклада ние разглеждаме въпроса, свързан с лекарите в Манчестър и Малауи. Ние реализирахме програма за подобряване на сектора на здравеопазването, отвояване броя на медицинските среди, сестри и увеличаване три пъти на броя на лекарите. Също се осигуряват помощи, които да предоставят по-високи заплати за някои категории работещи в Малауи, за да могат те да останат в Малауи. И сега има 40% повече лекари, 50% повече клинични работници, 33% повече медицински сестри, които работят в Малави, отколкото преди 4 години. Департамента за международно развитие а, обаче не съгласува достатъчно своите действия с форина офис, няма достатъчно взаимодействие. За това трябва да се преосмисли как да се обвържат политиките в парламента имам усещането, че, че понякога започва изобщо изкласването на въпросите, свързани с а, развитието. Сега е момента да поставим въпросите, свързани с а, недостатъчната заетост, безработицата в центъра на нашите програми, да преосмислим економическите въпроси по един по-задълбочен начин и трябва да се установят по-различен тип отношения между изтока, между а, севера и юга, отколкото през 20 век. Хората трябва да имат възможност да намерят а, работа и да могат да издържат а, семействата си. И сега, по време на финансовата криза, а, трябва да обърнем по-централно внимание на хората, които се нуждаят от помощ, а не да ги оставяме сами на себе си. Euh, благодаря много на изказалите се. Сега давам думата на тези, които са изразили желание да се изкажат. Много хора е, са изразили такова желание, така че, ем, моля, не. Не надвижавайте времето за изказване, което е две минути. Господин Коплос. Благодаря много, господин председател. Бих искал да поздравя организаторите за организирането на днешната конференция. Феномени като миграцията ще продължат да съществуват, докато има хора, които са бедни и гладни. И трябва да намерим начин да решим този проблем. Моята страна е рай в сравнение с страните на происход на много от иммигрантите. Можем да сложим електрически огради навсякъде по границите на Европа, но пак ще имаме нелегални иммигранти. Моята страна, поради географското си разположение, представлява границата между Европейския съюз и Азия и в нея се отбелязва най-големия натиск от страна на притока на мигранти. Въпросът е как да се справим с хората, които се опитват да експлуатират мигрантите и е, също така как да се справим с причините на миграцията, като бедността. Световната економическа криза раз разтърсва економиките на всички страни в Европейския съюз и е, ще създаде доста различна ситуация в областта на иммиграционната политика. Опасността е, е, че може ксенофобията в Европа да нарасне. В рамките на няколко седмици хиляди граждани в Европа са загубили своите работни места – и е, започват да се борят с кошмара на безработицата. Мигрантите най-лесно отпадат в такива ситуации, а и най-лесно стават прицел на гнева на обществото. Именно заради това трябва да намерим баланса между по-ефективен контрол на нелегалната иммиграция и е, позволяването на добре организирана, законна миграция. Благодаря, господин Каракополос. Армандо Франса. Не е тук. Добре. Госпожа Бонивер от Италия е, има думата. Имате думата. Нашата дискусия днес се провежда на две нива. Първото ниво е разгледано в големи подробности от ораторите – Например, от Жан-Пьер Гарсон, който каза, че има известна степен на лицемерие, що се отнася до въпроса за миграцията. Трябва да не забравяме, че това е епифеномен в Европа, който е от огромно значение. Той може да трансформира демографията, економиката и дори демокрацията ни. Този епифеномен се управлява много трудно. Сблъсквали сме се с много проблеми. Аз, разбира се, говоря най-вече за своята страна. Имаме на над 4,5 милиона иммигранти. А, някои от тях са в Италия вече поколения наред. Обаче най-големият проблем за Италия е как да се справяме с а, тъмната страна на емиграцията, с, с незаконната емиграция. Те са, а, незаконните емигранти са се увеличили с 60% през 2008 година в сравнение с предишната година. Много сериозен проблем. Не трябва да забравяме, че проблемите с емиграцията винаги могат да доведат до увеличаване на ксенофобията. Също така, светлината на финансовата криза. Не трябва да си здравяме главите в пясъка. Всички много добре знаем, че мигрантите обикновено са първите, които се съкрещават, когато има економическа криза. И затова трябва да обърна внимание на предложението на председателя на Световната банка, което той направи тази седмица. Предложение за създаване на фонд за уязвимите групи, като за него да се отда... заделят съответните средства. Мисля, че това е много добра идея, защото така може да се предостави помощ на развиващите се страни и най-бедните хора там. Благодаря. Давам думата на госпожа Камера Лафура от Лесото. Господин, извинявам се много. Благодаря, господин председател. Когато получих поканата за на тази конференция на много високо равнище, първо си зададох въпроса кой свиква тази конференция и защо. Защото тези е, въпроси са на дневен ред от е, време оно. И защо чак сега се опитаме да, решим, да ги решим? Задавам този въпрос, защото винаги да накоплаците ни обвиняват, че харчим пари за скъпи конференции, на които само си говорим и не вършим нищо. Така че надявам се, че а, след като конференцията ни приключи, няма да се окаже, че за пореден път правителството ми е платило самолет, на лесото ми е прави, платило самолетния билет, за да дойда на една конференция, която се състои само от думи. Искам да повригна въпроса за паричните преводи обратно към страните на происход. Това е полза за страните на происход. Обаче, не трябва да забравяме, че тези пари не отиват за развитие, а те отиват само за семейството на хората, на човека, който е в чужбина. Едновременно с това правителството само губи, защото правителството е платило много пари, за да обучи този човек, който е станал достатъчно квалифициран, за да избяга в чужбина. И сега, за да си запълним работните места, трябва да обучаваме друг. Тоест, този човек ни струва двойно, а пък е, най-големия бич за нас е изтичането на мозъци. Целият, цялото изтичане на мозъци отива в е, Европа. И това са хора, които ние наричаме емигранти, а в Европа се наричат емигранти, работници. И нищо не се прави по въпроса. И много, има много други въпроси, е, като економ... социалното положение на семействата. Благодаря много. Е, е, е, Благодаря ви. Извинете, че ви прекъснах. Сега господин Карлото Маркуес от Португалия. Благодаря на Европейския парламент и Европейската комисия за организирането на тази конференция в този важен момент. Бих искал да предам братските поздрави на всички присъстващи и да посоча, че в момента наистина се борим с много глобални кризи и всички те ще имат влияние върху миграцията. Трябва да засилим последователността, както и сътрудничеството и солидарността между континентите. Да, наистина, имало е грешки и неуспехи в това сътрудничеството, но не трябва да се отказваме от него. В моята страна имаше много хора с португалски происход, които отново се върнаха в Португалия от африканските страни. Ние трябва да избираме проекти, които имат социален, е, социално и екологично въздействие и да отчитаме тези аспекти. идеята за укрепването на устойчивостта, здравеопазването, образованието в развиващите страни, запазването на тропическите гори. Всичко това са важни въпроси. Никоя технология не може да помогне, ако тя не бъде предадена пряко на нашите партньори от развиващите се страни. Има и други положителни примери. Забелязах, че чаят, който ни беше поднесен на обяд, е произведен в Шри-Ланка и това е един биологичен продукт, продаван в съответствие с принципите на справедливата търговия. Обаче бутилката вино, която видях на обяд, не беше произведена по този начин. Благодаря ви, господин Маркес. Господин Дефилсо от Нигерия, заповядайте. Oui. N'est pas là. Monsieur Somo, non? Господин Сомо, тук ли сте? Очевидно не. Следващият оратор. Господин Пимента от Португалия. Аз го познавам лично. А, извинете gérard deprez <laughs> Felicito o Parlamento Europeu e a OCDE por este encontro. É verdade que ele acontece num momento eh, de incerteza и e de crise económica и e, de facto isso... Много благодаря на Европейския парламент за тази важна среща, която се провежда в условията на финансовата криза и не трябва да си затваряме очите за това, че кризата свирепства. Въпреки всичко, аз съм сигурна, че в бъдеще ще има подобряване и възраждане на сътрудничеството и развитието. Миграцията е глобално явление и е предизвикателство за всички. Затова трябва да продължим подкрепата си за развиващите се страни. И трябва да провеждаме последователни миграционни политики, които ще позволят висока степен на интеграция на мигрантите. ОИСР посочи, че Португалия neste momento recebemos imigrantes. И, e e por... Се справя много добре в това отношение. Трябва да изпълняваме такава политика, която наистина да може да получи висока оценка от ОИСР. Бих иска да ви споделя опита на Португалия. Ние смятаме, че Португалия трябва да привлича все повече социалните партньори в интеграцията на мигрантите. Това ще намали ксенофобията. Освен това, ние установихме, че Португалия трябва да подобри своята политика в сферата на жилищното строителство и настаняване. Също така ни установихме, че трябва да подобрим предприемачески аспект, да насърчаваме предприемачеството в мигрантската общност. Въпреки кризата, Португалия е решена да изпълнява политиките, които се защитават и насърчават от ОСР. Ние го правим това, защото по този начин смятаме, че ще можем да имаме едно по-многокултурно и солидарно общество. Благодаря ви, госпожо Пимента. От Сейшелите, господин Уилям, заповядайте. За внимателно слушах всички изказали се. Да, те познават материята, не мога да отрека. Но аз се опитвам да свържа всичко това с моята страна. Моята а, държава е страна, която е със средни доходи, което ни дисквалифицира от официална помощ за развитие. Затова ние трябва да вземаме заеми, за да а, поддържаме економическата и финансова стабилност. За това не е лесно. Не се обръща внимание на нашите потребности и нашата уязвимост по отношение на развитието. Има едно забавене на вземането на решения във връзка с страните с средни доходи. Има опасение, има липса на доверие, недостатъчно използване на конкурентните преимущества – трябва да превърнем думите в дела. Основните въпроси, господин председателю, се свеждат до следното. Има ли глобален едностранен ангажимент относно решаването на миграцията, намаляване на бедността, изграждане на капацитет в партньорство? Какви планове за действия съществуват в глобален мащаб за справяне с кризи и заплахи? Има ли последователност в политиките за контрол върху миграцията? Готови ли сме да отидем по-далече? За да постигнем нещо повече, дали можем да хванем бика за рогата или за опашката. Нека да бъдем откровени дали има достатъчно равнопоставеност в момента. Дайте ни нужната помощ, за да поддържаме сами стандарта си на живот и да не гледаме към вашия двор, където ливадата може да ни се струва по-зелена. Да, това бяха въпроси към участниците в панела, казва председателя, за това те ще отговорят на тях по-късно, но сега давам думата на госпожа Сантана от Испания. Добър ден на всички! Благодаря, че ми дадохте думата. Аз съм от Канарските острови. Канарските острови бяха многократно споменати днес и не случайно, тъй като ние сме остров съседен на Африка. Разбира се, има разлики в свободата, в доходите между Канарските острови и Африка. Затова е съвсем логично, че ние сме чувствителни към въпроса за миграцията. Сега хората идват на Канарските острови, докато преди те го напускаха. Те бягат от крайна бедност, от липса на свобода. Затова ние се нуждаем от цялостна политика на диалог и сътрудничество с страните на происход, на транзит и на пристигане. Аз настоявам да се прилага закона когато няма достатъчни правила, в това отношение се стига до експлоатация на мигрантите. Развиващите се страни са далече от постигането на целите за развитие на хилядолетието. Необходимо е да поемем ангажимент да премахнем бедността сред най-уязвимите населения в света. До 2010 се надяваме, че финансовата криза ще е овладяна и че ще можем да допринесем за постигането на целите на хилядолетието за развитие. Тук многократно се спомена за интеграцията. Не става дума за интегрирането само на хората, които пристигат, а за хората, които вече са в, пристигнали в съответните страни. Те трябва да могат да се интегрират също. Не можем да се справим с проблемите, освен ако не разполагаме с нужните економически ресурси. И аз съм убедена, че тук има възможност за намаляване на безността и за постигане на целите за развитие. Това са важни политики дори по време на кризи. Аз съм доволна, че живея в Европа, тъй като съм защитена. И искам всички граждани да се радват на същата подкрепа и сигурност, каквато има тук. Благодаря госпожа Сантана, господин Керес от Полския сенат. Мисля, че е мистър благодаря, господин председател. Аз съм от Польша, една страна, която се присъедини към Европейския съюз през 2004 година. Тоест една от новите 12 страни членки на Европейския съюз. Позволете ми да се изкажа на родния си език, защото така по-добре ще представя впечатленията си. Днешната конференция се занимава, особено в настоящия панел, с проблемите, с които се сблъскват депутатите в парламентите. Тук имаме представители не само в националните парламенти, но и в регионални парламенти и в местни общини. Така че трябва да се опитаме да координираме действията си не само на ниво национален парламент, а в нашите страни и в нашите региони и общини. Въпросът, който искам да повдигна днес е свързан с друго измерение на емиграцията. Това е изток-запад. Защото Полша в момента е транзитна страна. За иммигранти не само страни съседни на Европейския съюз, но и за вьетнамци, и китайци и други иммигранти. това е проблем, с който Европейският съюз е, трябва да се захване. И сега към господин Батъл. Е, прав сте, че трябва да се интегрираме е, помежду си и да работим също и в рамките на своите общества. Е, днес във вестника снимки на протести в Великобритания, които британци протестират срещу иммигрантите от Польша, като сред тях сред протестиращите имаше и поляци, които работят в Англия от дълго време. Благодаря много, господин Керес. Сега давам думата на последния Желаеш да се изкаже? Госпожа Лел от Германия. Благодаря много, господин председател. А, Лао е първото ми име, фамилното ми име е Абген. а, но нямам нищо против да ме наричате Лао. В Германия историята на големите миграционни вълни продължава вече 50-60 години. И има няколко елемента, които ние не трябва да забравяме а, и които са много важни за Германия. Впечатленията на хората са такива, че е, до сега при нас е, на практика сме имали гастарбайтери, е, които се настаняват и живеят при нас с целите си семейства, а сега вече се изправяме пред друг тип миграция, циркулярната миграция, кръговата. Хората идват, работят, връщат се. И въпросът е доколко сега вече можем да говорим за ефективност на по-раншните иммиграция, политики в областта на иммиграцията. Защото те бяха насочени по-скоро към някакъв тип асимилация. Ако хората, които са в Германия през цялото време се опитват да помогнат на семейството си в родната си страна, те едва ли ще имат кой знае какъв стимул да се интегрират. Аз бих искал те да се чувстват у дома искала те да се чувстват у дома си в Германия. Много често тук не става дума за високо квалифицирани работници, които родната им страна би искала да насърчи да се върнат обратно. Не. Може би това изглежда много егоистично от гледна точка на, на една страна дестинация, но мисля, че е добре да се погрижим за това тези хора да могат да се интегрират добре в обществото. Благодаря. Извинявам се отново за грешката с името, а сега давам думата на господин Дейтън Джонсън, който ще направи обобщение. 12 минути. Имаме много малко време, ако основните оратори искат да вземат думата отново за 2 минути. А това би било разумно и нека да започнем отзад напред, за да спазим равнопоставеността. Искам още веднъж да подчертая вече отправеното от мен послание. Ако искаме да разработим стратегия за економическо основяване на света, ние трябва да включим миграционната политика в политиката за развитие и двете политики трябва да бъдат включени в нашите стратегии за економическо градско развитие. Искам да потвърдя и това, което каза германската колега. Наистина има двойна динамика. Трябва да предоставим на тези хора граждански права, но и да продължим да работим за развитието. По този начин ще разширим политическото пространство, за да можем да действаме по-свободно Наистина, ние сме за свободно движение на стоки и капитали, но сме доста по- сдържани, когато става дума за свободно движение на хора. Нека да не забравяме, че всички тези хора имат права, като хора, и като граждани. И трябва да отчетем, че все повече хора трябва да имат право да живеят и да работят там, където те могат да живеят достойно и техните семейства също. Ние трябва да се учим взаимно и да растем и да се развиваме заедно, развитите и развиващите се страни. Благодаря ви. Господин Дяре, две минути. Да, благодаря ви. Бих искал да се върна към някои въпроси, които бяха поставени тази сутрин и след обед. Редица говорещи казаха, че трябва да се откажем от лицемерието, когато говорим за миграцията и работим по въпросите за миграцията. Абсолютно. Разбира се, трябва да спрем да демонизираме миграцията, особено миграцията от определени страни. Трябва да се стремим да създадем по-положителен имидж на миграцията, както в страните на происхода, така и в международен аспект. Т.е. трябва да създадем един по-положителен имидж за това, с какво миграцията може да бъде полезна за различни страни. Много се радвах да чуя в тази зала от представителите на Португалия, Испания и Италия, че те казаха, че те преди са били страни на емиграция, а сега са страни на имиграция. Миграцията най-вече свързана с економическото положение – Хората не напускат Африка, защото им е приятно да попътуват. Хората напускат Мали, защото економическото положение там все още не е достатъчно добро. Затова трябва малко да се позамислим за това как да хармонизираме нашите подходи, подход на Европа и подхода на Африка, така че да осигурим последователност в политиката за миграцията. Благодаря ви. Благодаря, господин Мавроматис го... Аз ще отговоря на господина от лесото. Бяха споменати две важни неща. Въпроса за училищата, изтичането на мозъци. В комисията, в моя доклад, ние сме посочили, че учителите и преподавателите трябва да а, останат а, в страните, от а, които идват а, хората, за да могат хората да се научат а, да пишат и да четат, а, тъй като ако са неграмотни, те няма да получават никаква информация. Ако не могат да четат вестници, единственият начин по който могат да се информират е като слушат радио. И така, струва ми се, че ние вземаме най-образованите хора от тези страни. И не ги насърчаваме да се върнат обратно, защото играят важна роля. Въпросът за медиите. Трябва да се обучат журналисти от африканските страни, за да могат те да издават вестници, да предлагат радиопрограми, за да могат да информират местните хора за това, което се случва по света. Следващия оратор господин Данби. Националните парламенти трябва да, да следват прозрачна политика на миграция, не да се поддаваме на ксенофобия. Парламентите, парламентаристите трябва да създадат процеси, за да накарат хората да разберат по логически начин какви са ползите, защо има промени, каква трябва да бъде националната политика. От, в Бундест, от Бундестага представителя спомена за предоставянето на статут на постоянно пребиваващи вместо просто временно приемане на работещи или гастербайтери. циркулярната а, миграция може да има известен ефект при сегашните обстоятелства, но тя не е решение, що се отнася до моята страна. Ако аз съм а, турчин, трето поколение, живееш в Германия и ако бъда принуден да се върна в Анкара или Истанбул, където никога не съм живял през живота си, как ще се чувствам пред това? Надявам се, че не, няма да се приеме зле. Е да се позволи на хора, които спазват законите, които са пребивавали известно време в съответните страни в Европа, да получат правото да, да останат, да получат гражданство. Хората, които вече са тук, е, не може просто да им кажем, че е, ще ги върнем обратно на сила. Благодаря. Ще използваме остатъка от 12-те е, минути с няколко бележки. Няма да ще опитвам да обобщавам, да подчертая три от нещата, които се откроиха в дискусията. В Политиката на развитие и връзката с миграцията бяха споменати повечето от нещата. Спомена се за важността на паричните преводи, на нередовната миграция, на изтичането на мозъци и прочие. Има класически проблеми с политиката за съгласувана, съгласувани действия при миграцията, за свръзка, връзка между миграцията и останалите политики. Тук бяха дадени примери за липсата на координация между отделните национални служби. Става дума дали става дума само за обмен на информация или за институционални проблеми за постигането на конс, консенсус по някои въпроси. Остан... Другата тема е свързана с някои специфични въпроси на съгласуваните действия за това дали да се предоставят на възможности за гражданство и за постоянно пребиваване или да се насърчава циркулярната миграция. Мисля, че въпросите, които се откроиха в тази сфера, е, че има а, противопоставяне между намаляването а, на бедността а, като а, област, в която трябва да се предоставя а, помощи а, или използването на помощи за а, справяне с а, миграцията. Госпожа Хевкинс беше права, като в самото начало на днешното заседание каза, че има някои проблеми. Мигрантите не идват непременно от най-бедните страни или пък ако идват, те не са и най-бедните хора, така че а, има несъответствие между международното, а, международната миграция и развитието, помощта за развитие. Така че има недостатъчна съгласуваност между двете политики и това е предизвикателство, с което трябва да се справим. Друг проблем е ролята на а, диаспората и а, така нареченото съвместно развитие. Да се помисли за нови начини за подпомагане на бедните страни. Мисля, че това, което каза господин Диара за инициативата за съвместно развитие, а, дава един чудесен пример в това отношение. В много други дискусии за земеделието и търговията не се говори, например, за ролята на диаспората. Също каква да бъде ролята на парламентите и на парламентаристите, беше споменато тук. Всички тези проблеми могат да бъдат разрешени. Как да накараме различните отговорни фактори за вземането на решения, да говорят помежду си, да съгласуват действията си в сферата на търговията, на земеделието и прочие. Така че може да се споделя информация, да се преговаря в такъв формат. Също да се даде възможност за по- активно участие на хората, които са второ или трето поколение. Благодаря. Благодаря, господин Дейтън Джонсън. Благодаря на всички участници в този панел. Моля да вземете сега местата си в залата, защото преминаваме към втория панел за днес след обед. Господин Завия Пац Монт ще председателства този панел от Генерална дирекция заетост. Останалите членове на панела са господин Фрерик Антон, госпожа Сера Кан, госпожа Мариса Даурим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 Добър ден, дами и господа. Моята задача е да бъда модератор на следващия панел. Някои модератори смятат, че от тях се очаква да коментират основните теми, да, да дадат своето мнение, мнението си и така нататък. Но и вие, и аз много добре знам, че работата на модератора не е да коментира, а да организира нещата така, че всички да могат да се изкажат, да се изслушат и дискусията да е възможно най-продуктивна. За това, нека да припомня на всички участници в следващия панел, че имат по 8 минути, че трябва да говорят възможно най-кратко. А това няма да е лесно, защото тази, темата на, на нашия панел е изключително интересна. Когато говорим за пазара на труда по света днес е, е и в Европа Конкретно, е, знаем, че нещата се променят значително. До 2010 година Европейската комисия оцени, е, преценила, че е, може да се очаква загуба на 6 милиона работни места в Европа, а, като процента на безработицата ще се увеличи значително но Испания вече е, се сблъска с по-големи е, е, проценти на безработица от онези, които се очакват за, целия, за средния за Европейския съюз за 2010 година. И така, как можем да се възстановим, как можем да поправим да разрешим проблемите. Давам думата на Хуан Фрейле Кантон от Испания, който се занимава, а, който е депутат в а, Европейския парламент и се занимава внимателно, се занимава а, и полага големи сили в областта на миграцията. Благодаря. Бих искал да споделя своите мнения за временната иммиграция и за нейните врем... за временните ползи от нея, както и за нелегалната иммиграция ще говоря. И така, феномена на иммиграцията е особено сложен, комплексен и затова трябват съответните е, внимателно изградени политики и структури. В Испания ние поддържаме интегрирана политика в Европейския съюз по отношение на иммигрантите, в която да се включва работа с страните на происход, страните на транзит и страните дестинации. Искаме да организираме нещата така, че законната миграция да надхвърли и да преодолее незаконната миграция. За тази цел законната миграция трябва да е свързана с пазара на труда и да има предвид условията на пазара на труда. Трябва да подобрим контрола на границите и да направим така, че страните на происход да могат да се преборят с причините за миграцията. Именно заради това трябва да, да можем чрез е, двустранни и многостранни мерки да създадем е, условия, така че да се покрият е, потребностите на пазара на труда на страните на дестинации, като същевременно се обесърчат нелегалните мигранти. И в тази връзка трябва да се каже, че временната миграция не е нищо ново. Важно е да се създаде правна рамка за нейното управление. В Испания в момента се управляват иммиграционните потоци чрез двустранни спогодби, подписани с страните на происход. Тези спогодби се занимават, са с три основни въпроси. Първо процеси за намиране на кандидати за работа в страните на происход, подбор, сътрудничество между двете администрации, като с участието и на неправителствени организации, издаване на, и на, също издаване на съответните разрешителни и визи. Като цяло системата работи добре, но все пак бихме искали да я подобрим, да подобрим приложението на тези спогодби, да се гарантира зачитането на равните права на мъжете и жените и липсата на дискриминация, да се информират мигриращите за тези, техните права и задължения и да се информират и за последиците от нелегалната иммиграция, т.е. да знаят колко опасно е използването на фалшиви документи както и е, това да поверяват живота си на нелегални мрежи за трафик на хора. За това трябва да се работи и е, с, с е, иммигрантите и с страните на происход. И двете страни трябва да отговарят да поемат своите отговорности в процеса на селекция на работниците, а пък когато се върнат в своята страна, тези работници те могат е, да помогнат за развитието на бизнеса там. Работодателят трябва да поеме разходите за придвижването на мигранта, като има е, механизъм с две нива, при е, който се е, подпомага връщането на един и същи работник и следващия сезон. През 2007 година над 5000 жени от Марокко без квалификации бяха допуснати до, до Испания, за да работят временно в е, селското стопанство. И така този вид сезонна работа предоставя работници на работодателите и е, улеснява придвижването на хората. Също така, е, нека да спомена и нещо, което е включено в насоките, издадени от Комисията за интеграция на мигрантите. Тук говорим за управлението на потоците мигранти в Каталуния. Подбират се мигрантите в, в, по критерии а, лидерство и ангажимент към развитието на своята общност, след което а, след като се върнат те в родните си страни, получават финансова помощ, за да развиват проекти там. Благодаря ви много за казаното от вас. Благодаря много и за това, че спазихте времето си. Госпожа Сара Кан е от Осло. Тя работи много активно в градския съвет последните 6 години, а сега е депутат в Националния парламент и от много години работи по въпросите за иммигрантцията и за социалната интеграция на мигрантите, а, също така ще може да ни каже много интересни неща за жените иммигранти. Имате думата. Благодаря ви за добрите думи, които казахте за мен. Благодаря ви и за поканата. Много ми е интересно да участвам в тази конференция в Брюксел, този прекрасен град. За мен Брюксел особено приятен сряд, защото в момента в Осло е много заснежено и много студено, така че направо в Брюксел за мен е горещо. Темата ни е миграцията и трудовите пазари. И ако включим и замерението равнопоставеност на половете, ще видим, че темата е много актуална и за Европа, и за САЩ. Аз виждам нещата от норвежка гледна точка, но аз също така имам много приятели от другите скандинавски страни. В тези страни опитът ни е кафе или много подобен, особено що се отнася до иммиграцията от гледна точка най-вече на иммиграцията на жените и децата. Затова нашият опит се различава от този на Обединеното кралство и САЩ. Ние имаме иммигранти само два поколения и всъщност второто поколение се появява те първа сега. Имиграцията в нашите страни започна в края на 60-те, през 70-те години, след като се ускори економическото развитие и Норвегия имаше нужда от ефтина работна сила, която работи в промишлените предприятия от Пакистан, от Турция и, и Индия. Идваха в Норвегия хора, които преди това бяха отишли в Германия, в Обединеното кралство. Ние ги канихме като гастарбайтери и не мислихме, че те ще останат в Норвегия, т.е. те работиха само като ефтина работна сила в Норвегия и ние не предявявахме никакви изисквания към тях. Ние им казвахме, научете норвежки, повишете квалификацията си, преминете обучение, защото в нашето съзнание това бяха хора, които ще дойдат в нашата страна, ще поработят 5-8 години, ще се върнат в своите страни. Обаче това не се случи а те се връщаха в Пакистан и Турция, те се жениха там и довеждаха жените си обратно. И това е много добре, защото по този начин аз бях родена. Обаче проблемът е, че много от тези жени са неграмотни. И това е новото поколение в Европа, едно бедно поколение. Тези жени раждаха деца и това е сегашното второ поколение иммигранти в Норвегия. За съжаление, за съжаление много от момичетата нямаха възможност да получат висше образование. Много от тях бяха омъжени принудително. Много момчета не завършиха дори средното си образование и за това започнаха престъпна дейност. Много от тях в резултат от това са в затвора. Аз не бих казва, че миграционната политика абсолютно се провали, но имаше много липси. Беше създадена възможност за обучение за тези деца, които растат в Норвегия, обаче не създадохме необходимата политика за заетост. Проблемът е, че ако изчаквате много преди нещо да направите с иммиграцията, то тогава цената, която плащате е много по-висока. Сега в Норвегия имаме нужда от повече работна ръка. Но се стремим да не повтаряме грешките си. Затова изготвяме програми за обучение за онези, които довеждат съпругите или съпрузите си в Норвегия, ако те искат да бъдат част от трудовия пазар в Норвегия. Също така подготвяме добри интеграционни политики за децата, които растат в нова за тях страна. Това е въпрос за социал... на социалното сближание. Всъщност основният въпрос тук е как да живеем заедно, след като принадлежим към различни култури и религии. В Франс има светска държава и беше официално решено, че никой няма право да носи религиозни символи на публични места. А сега в Норвегия и Осло голям дебат, който се води точно тези дни, дали да позволи на полицаите и полицайките в Норвегия да носят хиджаб. Just right now. And one of the arguments is that the British people do that, the metropolitan police do that, Another... И има различни аргументи. Някои смятат, че полицаите трябва да са абсолютно неутрални, защото те ще решават конфликти. И може би носенето на хиджаб ще бъде един по-грешен сигнал към обществото. Така че има доста предизвикателства. Вие споменахте равнопоставеността на половете и миграцията. Това е една много широк тема. Защото губещите са, са бедните, жените и децата. Защото бедните жени, 80% от тях са жени мигрантки. Също така огромен процент от безработните са жени мигрантки. Жените са тези, които много трудно се записват на курсове по норвежки език и норвежкото общество. Ние не искаме да бъдем расисти. Ние не искаме понякога преди тази причина да се занимаваме с сложните въпроси, които проистичат от иммиграцията, но е дошло време много ясно да заявим, че има проблем с жените иммигрантки. Защо с такава лекота говорим за шарят иранските жени, но когато тези жени идват в Швеция, Норвегия и Обединеното кралство, ние изведнъж се страхуваме да говорим за тези теми. Искам да задам този въпрос на вас, участниците в дискусията. Мисля си, че тук трябва да спра. И по този начин ще си оставя повече време, за да отговоря на въпросите на участниците. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Ха. Ние чухме това, което казахте. Трябва да говорите за следващите, следващия панелист в а, а, Ямайка, където времето е още по-хубаво. Следващия оратор е госпожа Марица Дауримпа Филибер. Тя е заместник председател на Камерата на представителите на е, Ямайка. Тя е представител на Лейбористската партия и съм е, убеден, че тя ще се спре на въпросите за равнопоставеността на половете, както и за това как изглеждат е, нещата от гледна точка на онези, които идват тук. Благодаря, скъпи приятели. За мен е много приятно да съм тук, в Брюксел. За мен, в отличие на казаното от моята колежка, в Брюксел е доста студено, тъй като ние сега се радваме на тропическо време в Ямайка. Ще говоря за миграцията и пазар на труда, с акцент върху изтичането на мозъци и как стоят нещата в Ямайка. Миграцията е неразривно свързана с профила на населението в а, а, Ямайка, където има иммигранти от а, а, Африка, от а, времето а, на търговията с а, роби, Също има е, и миграция навън. Първата вълна беше към а, САЩ през 1914 година. Те полагат военна служба и осигуряват а, работна сила за следвоенното възстановяване. Рестриктивна политика на базата на уменията през 1962 година в САЩ доведе до значително преместване на миграцията в Северна Америка в края на 60-те години на миналия век. Канада въведе имиграционни критерии на базата на образованието, професионалните и техническите умения. През 1965 Съединените щати приеха подобна политика както и иммиграционни квоти. Имигрантите от Ямайка продължават да допринасят за индустриализацията на Северна Америка. Съединените щати и Канада имат най-голям дял сред иммигрантите, съответно 19,6%. И така, когато видим а, какъв е ефекта на изтичането на мозъци, през последните три десетилетия Ямайка губи голям брой високо квалифицирани лица поради селективната иммиграционна политика на приемащите страни, в които традиционно иммигрират а, хората от Ямайка. 46% от тези, които заминават за САЩ и Канада, са високообразовани. Като дори има отвояване на този процент за Канада през последните години. И това се отразява най-вече на секторите образование и здравеопазване в Ямайка, тъй като се привличат най-добрите студенти от Ямайка, най-добрите специалисти, така че имаме хроничен недостиг на медицински стри в момента в страната ни. Също по отношение на работещите сектора на услугите, там има най-голямо изтичане на работна сила. От 1970 година има засилване на иммиграцията към Съединените щати, именно в сектора на услугите от 26 до 73%. Не толкова драматично беше иммигрирането в Канада в сектора на услугите, но има иммиграция на земеделци, на фермери, на строителни работници. Само, че през последните години, десетилетия намаляват. И така, накратко, относно равнопоставеността на половете. След 1970 година има преобладаване на жените иммигранти от Ямайка. Има рязко повишаване към Северна Америка, както на мъжете, така и на жените, което води до доста проблеми. Трябва да се разглежда този въпрос на фона на економическата бедност, на отговорностите, които имат жените, на неравенството по отношение на образованието, възможностите за намиране на работа, както и преобладаващите предразсъдъци в обществото и съответно неравенство в отговорностите на двата пола. При сегашните условия в страната ни жените, особено сред най-бедните слови на обществото, са задължени да се грижат за економическото благосостояние на своите семейства. Освен това, жените от Ямайка гледат много сериозно на обучението си и това се вижда в управленските категории, където има преобладаване на мигрантите, жени във възрастовата категория 35-50 години. Въпреки големите предизвикателства, свързани с изтичането на мозъци, трябва да признаем, че за средният е, ямайски гражданин имиграцията дава възможности за обут и намиране на работа, което е в полза на съответното лице, неговото семейство и на общността, от която идва. Економическият ефект от паричните преводи са в размер на близо 2 милиарда долара годишно, предвид на финансовото торнадо, което ни помита сега, има спад в паричните преводи, които постъпват в Ямайка. Има също отрицателен ефект върху отглеждането на децата и ефект върху обществото, тъй като обикновено майката не получава достатъчно внимание. Доста често тя е лицето, което осигурява прехраната в семейството. Има нужда от намеса в това отношение – ние считаме, че е необходимо да видим как членовете на семейството ще използват превежданите средства от чужбина, как да използват тези средства, за да получат най-голяма економическа полза за развитие, а не само за потребление и за оцеляване. Но паричните преводи не могат да бъдат замяна за чуждестранните преки инвестиции и чуждестранните помощи. През 90-те години ние започнахме реализирането на програма за връщането на високо квалифицирани граждани на Ямайка в страната. Тази програма има известен успех, но тъй като миграцията е непрекъснато развиващ се процес, глобализацията доведе до промяна в моделите на иммиграция и между регионалната иммиграция и емиграция. Сега правителството търси насърчаването на програми за сезонна работа в САЩ и Канада – Регионалният процес на интеграция между карибските държави осигурява свободно движение на хора и умения. Много високо квалифицирани ямайски граждани сега се възползват от възможностите в други карибски държави чрез регионални организации, които имат седалища в тези страни. Ние също продължаваме в Ямайка да наблюдаваме през годините увеличаване на броя на високо квалифицирани чуждестранни работници, които осигуряват, а, а, които работят в сектори, където ние изпитваме недостиг на високо квалифицирани а, специалисти. Има такива хора от Куба, Индия, от Африка. Интересно явление, което може да изненада мнозина тук, е, че нашите мисии в Европа ежедневно получават запитвания от европейски граждани, които искат да емигрират в Ямайка. Сред тях са хора, които са излезли в пенсия, други, които са млади хора, търсещи работа, които се занимават с изкуство и с развлекателни дейности. Трябва да се направи повече проучване как всичко това може да послужи за развитието. Ямайка е избрана като една от целевите страни за съвместен проект на ООН Европейския съюз по миграцията, който включва сътрудничество с представители на гражданското общество, за да се разгледа по-отблизо този въпрос. Очаквам да продължим тази дискусия сега, след като преминем към въпросите и отговорите. Благодаря. Благодаря ви много за вашето изказване. Благодаря за това, че ни припомнихте, че миграцията е двупосочен процес. Много се е, радвам за това, че казвате, че е, жените от Ямайка са много активни и приемат е, работата много по-сериозно, отколкото всъщност е, има много. Това е поредното доказателство, е, че е, те са така ангажирани е, с е, работата, както и европейските жени. Давам сега думата на господин Демато, който ще ни даде е, гледната точка на, на бизнеса. Той работи в DHL и работи и пише книги по въпроса за управлението на човешките ресурси. Много ще е интересно да чуем гледната точка на една международна корпорация. корпорация. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, дами и господа, за това, че сте тук. Каква е моята роля в Deutsche Post World Net или по-известна, по-известна като DHL? Ами аз се занимавам с закупуването на услуги, като най-големия е, е, най- големия дял от услугите, които закупувам, са а, е, свързани с човешки ресурси. Закупувам труд. И се занимавам с а, анализ на процесите в връзка с заедостта като ние го разглеждаме по по-различен начин. Ние работим в 220 страни по целия свят и нашите служители са около 500 хиляди. За всеки един, който работи на щат при нас, има двама или трима, които работят не пряко при нас, защото работят за нашите подиспълнители. Така че си даваме сметка, че имаме е, сериозно въздействие върху някои процеси, но все пак имаме и своите ограничения. Е, Използвам презентация на PowerPoint, която се опитах да изготвя сам, но трябва да ви кажа, че не съм кой знае колко добър специалист. Обикновено моите е, членовете на моя екип ми помагат. Е, важното е тук да покажа, че разглеждаме различни типове умения, квалификации и таланти. Ние сме истински търговски международна компания. Това се отразява и на нашата корпоративна идентичност. Тя е такава, че, мигра... че позволява на мигрантите много по-лесно да оставят своята национална етническа принадлежност и да се обвържат с нашата корпоративна идентичност. Защо? Ние имаме собствени цветове, е, облекла е, и знаме. И мога да ви дам един пример за това. В е, Марсилия има една наша служителка, която се пресели в Марсилия от Бретон. Тоест, горе-долу 1000 км. Сега аз, ако се преселя от Польша в, в Белгия, разстоянието ще е горе-долу същото, но аз съм мигрант. А пък за тази жена, тъй като тя стана в рамките на своята държава, а, това преместване от 1000 км не означава, че тя е иммигрант. А, това е а, пример и е, за идентичността на хората, които работят е, при нас, защото те принадлежат към групата на DHL. Това е тяхната е, идентичност. Иначе при нас има хора поколението на Бейби Бума, има поколение X, X, Y и какви ли не други поколения. Има, е, екопоколението също са представени. Има едно ново поколение, най-новото поколение, което казва там, където е възглавницата ми, там е дуба, дума ми. И това са хора с добро образование, Ходили са в добри университети, много са гъвка, гъвкави по отношение на ролите, които могат да поемат, гъвкави са по отношение на заплатата и като цяло по-голямата част от тях са жени, което със сигурност прави и моя живот по-интересен. Имаме и една е, служителка от Виетнам. Говорих с нея и попитах е, трудно ли е една млада виетнамка в работеща в германска фирма да докаже, че е достойна за менеджерска позиция. И основният отговор, който получих, е свързан с това, че тя има желание да се развива. А, хората, които работят за нас, често нямат желание да поддържат тесни връзки със собствената си родина, те искат да пътуват и да се развиват и са готови да живеят по целия свят. Ако разговаряте с хората лично, тогава можете да разберете какви са техните мотиви, какви са начините по които те подхождат. Но това става само в личния контакт с тях. И това са хора от това ново поколение, които са действително готови да пътуват и да развиват центрове за експертни познания в независимо коя страна. Тяхната основна цел е да се развиват. Това обаче крие и своите рискове, защото за да може да се прави това, компанията трябва да е много здрава, да работи добре и да осигури глобално гражданство за своите служители. Не само да говори, а да действа. И така, мисля, че можем да разгледаме нашата компания като един образ на обществото, като отражение на случващето се. И можем да научим много от това, което се случва в нея. Имаме много предимства, е, можем да използваме познанията на хора от най-различни страни, да работим с фирми подизпълнителки в много страни, но ние не произвеждаме стоки. Ние предлагаме услугата. Сме много уязвими с а, настъпването на економическата криза. И трябва да предприемем съответните мерки и да сме изключително гъвкави. на където върви танца на економиката, на там трябва да вървим и ние. Голяма част от е, нашите служители си дават е, сметка за това. Трябва също така да се инвестира дългосрочно. А това е нещо, което многонационалните компании могат да правят много по-лесно, отколкото малките и средни предприятия. Ние дори когато ни е трудно, можем да заделим средства, за да осигурим развитие, независимо от това дали е, говорим за сътрудничество с правителствата, работили сме с правителството на Германия, с правителството на Сомалия, например, или пък работим от гледна точка на пазара на труда и е, на работната ръка, имаме много различни подходи. Въпросът е, че е, различните политици по света се, е, политики, извинете, е, са различни една от друга. Много различни. Не можем да работим по подобен начин. Също така всичко се диктува от Уолл Стрит в економическия свят, а не само в финансовия, така че има големи рискове. Има ли възможност за привличане на хората обратно към местата, от които са избягали. Това е интересен въпрос, който ще се проучва за напред. Обикновено става дума не за пряко финансиране, а чрез, за финансиране на развитието. Също така, как се е, споделя отговорността? Това също е важен въпрос. Е, действително има изтичане на мозъци и е, ние го виждаме, е, страдаме от него, но е, в различните страни нещата стоят различно и нашата цел е да създадем условия за добро развитие и на следващите поколения. Няма как да се работи обаче по този начин, ако няма много строги корпоративни ценности. Една от най-важната ценност е, е социалната отговорност. Много хора се, са привлечени от Deutsche Post именно защото е, могат да участват в е, неговата глобална социална отговорност. Много ви благодаря, господин Демартон. Така и също и благодаря на всички нашите оратори. Може би в дебата е добре да засегнем два аспекта. И за мен беше малко изненадващо, че почти те не бяха засегнати. Имам предвид, например, разнообразието и трудовия пазар. Например, ако разгледаме безработицата, в Европа от 14%, в Испания и 3% в Холандия. Това е показателят за безработица. И трябва да отчетем, че целта ни е до 2010 година да имаме 60% заетост на жените. Обаче има страни като Швеция, в която този показател 70 е и Малтата, в която този показател 37. Е Тоест ние виждаме, че има сериозни различия в структурата и състава на трудовия пазар. И това, разбира се, има огромни последици свързани с това по какъв начин страните реагират на кризата. И също така, тук е важно да се отчете структурата и състава на иммигрантското поколение. Само четирима иммигранти от общо 10 идват в Европа да работят. Останалите идват за да се съединят с семействата си или за да потърсят убежище. В моята страна, Испания обаче, 9 от 10 мигранти идва за да работят. В скандинавските страни и Франция този показател е 1 от 10. Така че предизвикателството при управление на миграцията е свързано или с управление на трудовия пазар, какъвто е случай, в Испания или пък с управление на интеграцията, което е по-актуално за скандинавските страни и Франция. Мисля си, че е добре да обсъдим как да потърсим една обща стратегия, която да отчете разнообразието в ситуацията на различните държави. Вторият въпрос, който искам да засегна, това е въздействието на сегашната криза върху миграционните потоци. Ние не знаем точно какво ще бъде това въздействие, но знаем, че то ще бъде много силно. Пазарът на труда вече е засегнат и ще бъде засегнат от кризата и мигрантите, разбира се, няма да бъдат изключени. Нещата определено изглежда добре за мигрантите от трети страни, защото тези мигранти като цяло имат преобладаващ дел на нискоквалифицирани работници. И голяма част от мигрантите не са и част от мрежите за социална закрила. Точно по тези две причини мигрантите ще страдат повече отколкото който да е било друг от последиците на нарастващата безработица. Ние трябва да отчитаме това съображение, когато обмисляме как дадена страна ще управлява миграцията. Има един афоризъм от Макс Фриш, швейцарски писател. А Швейцария има дълъг и специфичен опит с миграция. Той каза, че ние искахме Искахме работна ръка, а пък дойдоха хора. Да, идват хора, които прекусяват границата и стават граждани. Госпожа Хан много правилно посочи, че страните, които добре управляваха добре миграцията, които интегрираха мигрантите, които разглеждах мигрантите като част от трудовия пазар и общността, са били по-успешни в други отношения. В Европа трябва да гарантираме едно устойчиво управление на миграцията със стратегическа цел, защото дали това ни харесва или не, миграцията ще бъде постоянна характеристика на нашите общества поради демографски причини, поради много други причини. Така че трябва да гарантираме това, че да управляваме миграцията по стратегически, хуманен и разумен начин. Ние говорихме за изтичането на мозъци и за факта, че в крайна сметка квалификацията въжи. Квалификацията е това, което въжи. Високата квалификация ще ни позволи да преодолеем кризата. Така че това са въпросите, които бих искал да очертая. И сега давам думата на аудиторията. Е, мерси merci о aux panélistes et à M. Nous avons prévu благодаря на участниците в този панел. Благодаря на господин Працман. Имаме малко време за дебат. Имам само един желаящ да вземе думата. Тези, които искат да се изкажат, но не са се записали, могат да вдигнат ръка и ще получат думата. Господин Кирес от Полския сенат има думата. Искам да насоча вниманието върху два проблема, които се откроиха по време на изказванията на Хавиер Моне и на останалите участници в този панел. Първият проблем е доколко далече като държави членка на Европейския съюз трябва да отидем по отношение на хармонизирането на политиките ни спрямо иммигрантите. Аз съм юрист по професия и мога да кажа, че Европейският съюз е предприел действия да предложи хармонизирани правни решения за статута на иммигрантите, независимо от кои страни идват те. В предишната дискусия аз посочих, че проблема с иммиграцията е свързан не само а, с отношенията север-юг, но и изток-запад. Нека да напомня, че Европейският съюз сега работи по две директиви, които ще хармонизират процедурата за получаването на един, едно разрешение за пребиваване и за работа за хора, които легално пребивават в Европейския съюз. Втората директива, по която също се работи, се отнася за условията за влизане и престой в Европейския съюз. От една страна има усилия за хармонизация, а от друга страна а, трябва да знаем, че нямаме едина позиция по въпроси като а, предпочитания за а, работници от а, Европейския съюз. Например, ако а, лице от Европейския съюз и лице от трета страна кандидатства за работа, дали трябва да се отдаде предпочитание на кандидата от Европейския съюз. Това са въпроси от компетентността на държавите членки, т.е. дали те да допускат граждани на трети страни на своите пазари на труда. И така, до каква степен Европейския съюз трябва да координира тези политики? Това са предизвикателства, които стоят пред нас, пред Европейския съюз и държавите членки. Благодаря ви. Е, Благодаря. Господин Кирес. Има ли други желаящи, които искат да се изкажат? по някои от въпросите, засегнати от участниците в този панел, или пък по въпроси, поставени от участниците в предишните панели. Господин Дъмби, имам въпрос към госпожа Кан. Ако Норвегия, скандинавските страни променят миграционната си политика, вместо да третират хората като гастер байтери, да им дават постоянно гражданство. Какви практически мерки се предвиждат от скандинавските страни за езиково обучение? за тестове за гражданство, дали а, има система, при която постоянно пребиваващите в последствие могат да получат гражданство. Това са само няколко нахвърлени въпроса. Благодаря, господин Данби. Госпожо, вие имате думата. Да. Иска да кажа следното. Като емигрант във Франция, ми бе интересно казаното от госпожа Кан за Норвегия. Аз самата можах да се възползвам от помощта на местния, местната емигрантска служба, която работеше добре но в крайна сметка се сблъсква, сблъска с а, недостиг на средства. Та това е най-големия проблем. Как ще финансираме такива служби? Има голям опит натрупан в тази област. Ето, например, господин Гарсон е работил в тази област много години. Децата на иммигрантите също са важни. Говорим за диаспората, обаче все пак има нещо като стъклен таван, защото е, колкото и да учат тези деца, все се сблъскват с някакви пречки. Така че трябва да е, работим и по въпроса за е, високо квалифицираните мигранти, които съществуват и пак си имат е, проблеми. Е, а, също така, когато а, държавата а, Съединените щати и Канада са образовали а, е, тези деца на иммигранти, а после а, е, те не си намират работа, тогава държавата губи. Трябва да се подпомогнат иммигрантите, така че е, да развият своята кариера и на ниво местно управление трябва да се обменят работещи практики. Кой е местното управление? Ми най-вече кметовете. Така че трябва да се децентрализират средствата към местните власти, защото именно там се работи най-добре. Такива поли политики ни трябват сега. В комисията ние сме покрити от член 13 от споразумението от Котону. Нещата сега са работили добре, защо, пък, не приложим това, за което сме взели решение. Много говорим, но процедурите на Европейския съюз могат да се подобрят повече. Благодаря. Господин Лозон Када иска думата и след това госпожа Робертс. Господин Лозон. Аз съм директора на а, Клуба Западна Африка и Сахара. А, е, това е служба към ОСР. И искам да подчертая. А, още един важен елемент тук. Демографските промени. В 18-те страни, с които работим, през 30-те населението беше приблизително 65, 45 милиона, 60-те 85 милиона, а сега 330 милиона до 2025 година се очаква населението там да, стигне, да достигне до 450 милиона. Тоест не говорим за малко население. Също така 65% от това население е под 25 годишна възраст. Тук говоря за Западна Африка, но тук става дума също така за страните от Магреб и останалата част на Африка. Така че Въпросът тук е къде живеят тези хора, как живеят и какви са перспективите пред младите хора. Защото, ако говорим за развитие, трябва да мислим именно за, за това какво ще се случи с тези млади хора. Те представляват много голяма част от населението. Благодаря. Благодаря, господин Лозан. А сега давам думата на госпожа Робъртс. Задавам си въпроса, какво можем да очакваме от гледна точка на економическата и финансовата криза и въздействието на трудовия пазар и неговото качество. Да, в момента хората мигрират за по-добро качество на живот, но като цяло те смятат, че те могат да допринесат за трудовия пазар в приемащата страна. Дали очакваме да има повече хора, които да мигрират, защото са отчаяни? И за това те няма да могат да, дадат на новите страни качеството, което е важно. Дали можем да очакваме по-низко квалифицирана миграция? Защото хора с по-висока квалификация могат да решат, че не искат да рискуват да мигрират, защото хората с тяхната квалификация губят работа в развитите страни. Тоест, можем ли да очакваме една промяна която трябва да ни накара да се замислим за ефективното управление на трудовия пазар. Благодаря. Господин Конел от Австрия, от парламента на Австрия. Благодаря. А, дали бих могла да задам два въпроса? В страните, представени от нашите оратори, дали има опит за това как да разграничаваме економическите мигранти от лицата, търсещи обежище. обежище. И какво се случва с мигрантите? Дали те получат някакво обучение? защото ние тук говорим, че мигрантите като цяло са ниско квалифицирани. Виждаме, че има интерес към високо квалифицирана работна ръка. Благодаря. Надявам се, че никога не съм пропуснал. Не искам някой да излезе от тази зала с усещането, че не съм му дали думата. Виждам, че няма протестиращи. Добре, с това приключваме с изказванията от аудиторията. Господин Прасаканон, заповядайте да отговорите. Благодаря. Мисля, че най-добре е да дам думата на останалите участници в панела и ще започна в обратен ред на изказванията. Затова давам думата на господин, е, госпожа Филиберта. Благодаря, господин председател. Очевидно е от е, коментарите, които бяха направени, че миграцията действително е един динамичен процес. Тя се развива, тя се променя ежедневно. Условията в света оказват ефект върху миграцията и какво предизвиква иммиграцията, какво кара хората да напуснат страните си, какво ги привлича в определена посока. Очевидно е, че това е много навременна дискусия предвид на глобалната економическа криза, която изпитваме сега. Предизвикателството, каквото е иммиграцията, изисква да водим дискусии, да преместим нещата на парламентарно ниво и да бъдат намерени решения, да бъдат поставени общи основи за формулирането на политика, съгласувана миграционна политика, която да води до развитие и да облагодетелства всички заинтересовани страни, тъй като става дума за явление, което е, е в развитие, което е динамично, не можем да дадем конкретен отговор сега. Това, което трябва да направим е да продължим да разглеждаме този процес в неговото развитие и да видим бихме могли да намерим някакви общи основи за решаването на предизвикателствата и за намиране на баланс между предимствата и недостатъците, тъй като, разбира се, има и предимства и недостатъци и е важно да постигнем нужният баланс, така че да има повече предимства, отколкото недостатъци. Благодаря ви! Госпожа Кан, на въпроса на госпожен Дан Ли, разбира се, ние искаме да направим а, а, Норвегия привлекателна страна. Знаете, че тя не е особено привлекателна, тъй като има студен климат. А, но това, което казваме на хората, която искаме да ги привлечем да дойдат в Норвегия, е, че ние а, се вълнуваме от въпроса за равенството, ние сме една а, държава, която осигурява социално осигуряване, а, здравно осигуряване. Норвегия е богато а, общество, но предизвикателството за страните от а, скандинавския регион, които са в а, сходна позиция, е, че иммигрантите с а, а, които са добре образовани, предпочитат да отидат в Канада, Съединените щати или Великобритания. Така че е трудно да привлечем такива хора. Привличаме индийци, но те също предпочитат да отидат по-скоро в Силиконовата долина в Съединените щати. Освен това, трябва да се отговорим на въпроса а, дали трябва да предизвикваме изтичане на мозъци от тези азиатски страни, които се нуждаят от тези специалисти. И дали това е вярната емиграционна политика, но това е въпрос на още по-широк дебат. Друг въпрос, който беше поставен тук, относно това дали иммигрантите разбират какви са правилата, какви са изискванията за получаване на гражданство. Не е лесно да се даде отговор на този въпрос, тъй като иммигрантите се различават много помежду си. Когато обсъждаме въпроси за емиграцията, за търсенето, за, хората, които търсят убежище, хора, които искат да се съберат с семействата си, ние поставяме всичко под една шапка и това е голяма грешка, тъй като става дума за различни категории хора, които искат да се а, съберат със семейството си, с а, хора, които искат да получат убежище. А, имаме хора, които принадлежат към различни вероисповедания. А, и всички тези общности са много-много по-различни много повече се различават, отколкото хората от Нью Йорк и тези от Колорадо. Така че иммигрантите не са хомогенна група и това е важен въпрос, който следва да имаме предвид. Може би трябва да изготвяме различни правила, различни тестове за различните категории емигранти. Не можем да имаме една обща програма за обучение на жена от Сомалия, която няма никакво образование и инженер от Иран с висока квалификация, която е трябвало да напусне своята страна. И хора, които не биха напуснали страните си, ако имат избор. Така че трябва да отчитаме тези различия и да правим съпоставка между различните категории. Благодаря. Съвсем накратко. В най-добрата ситуация на разпределение и в най-добрата е, ситуация на разпределение на богатството ще продължи да има миграция. Може би няма да са същите е, по големина е, е, миграционни, имигра... миграционни потоци, но все пак е, миграция ще продължи да съществува. Така се развива живота. Именно заради това ни трябват глобални правила за миграцията, ни трябват институции, които да управляват тази, този феномен. Има и въпроси за това какви са правните мерки, които трябва да се прилагат. Аз не съм достатъчно квалифициран за да отговаря на този въпрос, обаче, защото съм член на този парламент едва от няколко, от 10 месеца. Но виждам, че има различни разделения в Европа и различни визии за Европа. И именно заради това има и различни нива а, на политическа воля за хармонизация по отношение на миграцията. Така би работил и Лисабонския договор, но все още той не може да влезе в сила. Има известни стъпки напред, които вече са предприяти, но въпреки това консервативният подход пречи. Позволете ми да използвам останалите минути, за да отговоря на останалите въпроси. Първо, въпрос има ли нужда от повече хармонизация? Да, разбира се, има нужда. Аз в момента управлявам един проект за хармонизиране на европейското трудово право. И това е въпрос, който е бил в, на дневен ред за комисията от е, много години и насам, от, е, както Балкенстайн го включи. Също така, е, какъв е най-често използвания критерий за подбор? Ами езикът. Езикът е най-често критерий за подбор и критерий за дискриминация. Също така. Някой каза, че има връщане на инвестициите. Дивиденти от е, мигрантите, да, е, ако разгледаме къде стоят е, как са разпределени акциите на DHL, това става съвсем ясно. Съществува и страх за това какво ще се случи с младите хора. Действително имаме основания за опасение. Аз няма как да отговоря за това като представител на една фирма. Действително има европейски инициативи, които работят по този въпрос. Обсъжда се демографските промени, но не се знае какво можем да предвиждаме. Има ли въздействие на финансовата криза върху пазар на труда? Ми да, разбира се. Отговорът е напълно да. Ето отново да ви върна към въпроса с търсене на служители. Търсенето на служители, което провеждам, вижда се, че в някои страни вече започва трафик. И а, това е трафик на хора, движен от мафията. Това е сериозен, сериозна заплаха за пазара на труда. Кризата се разглежда като възможност да отново да се внесат ефтини нелегални работници. Качеството. Мога да ви дам един пример, свързан с електронното обучение. Платформата ни се управлява от Сингапур. Съдържанието се разработва в Израел, анимацията се разработва от анимационно студио в Индия, което се занимава а, и специализира в областта на електронното обучение. Ето виждате как а, миграцията в, по един виртуален път може да допринесе обратно за страните на происход. Нека да благодаря на модератора господин Працман, както и на участниците в този панел. Благодаря много за интересните изказвания. Благодаря на всички, които се изказаха по време на дебата. А сега давам думата на Жак Баро за заключителни думи. В заключение на цялата ни конференция това е комисарът, който се занимава с правосъдието и вътрешните работи, е, е, област, в която попадат и политиката в областта на обежището и миграцията. Той също така е заместник председател на Европейската комисия. Знам, че той е, зае тази позиция само едва в средата на 2008 година. Но той вече успя да се захване с някои от най-сериозните проблеми. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в тази парламентарна конференция за последователна политика за развитието и управлението на миграционните потоци. Мисля си, че наистина работихте много добре. Мисля, че ние получаваме плодовете на вашата работа в много подходящ момент, защото точно аз ще бъда този, който ще отговаря за формулирането на политиката в рамките на пакта за миграция и обежище, предприят по инициатива на Френското председателство. Този пакт означава, че трябва да разработваме по-нататък нашите политики, като възприемем един комплексен обединяващ подход за политиката на развитието и политиката на миграцията. В момента, разбира се, всички сме в катастрофална економическа криза. В тези условия наистина ще бъде по-сложно да управляваме миграционните потоци, но трябва да не се отказваме от дългосрочните си цели. Трябва да обмисляме какви ще са последиците от нашите решения за развитите страни и развиващите се страни. Балансът в нашите общества – и развитието на страните, от които мигрантите идват в Европа. Тези хора са принудени да мигрират поради економическите затруднения в техните страни. Необходим е един комплексен подход. Квалификацията, придобита от мигрантите по а време на престой им в страните, които са приемащи страни, както и ресурсите на мигрантите могат да подпомогнат страните на происхода. Връзката между миграцията и развитието е предмет на много обсъждания. От гледна точка на приноса на диаспорите за развитието на страните на происхода, това въжи и за такива аспекти, като паричните преводи, а също така изтичането на мозъци. Европейската комисия се стреми да обедини и да обвърже по-тясно всички тези различни аспекти на миграцията и да включи тези аспекти в своята политика по заетостта, економиката, социалната политика, външната политика – през 2008 година Европейският съвет прие Европейския пакт за обежището и иммиграцията. Този пакт отразява основните цели на Европейския съюз в тази сфера. Основният подход е свързан с балансирано отношение. Трябва да сме наясно, че пактът за иммиграция-обежище – не се ръководи само от съображения за сигурност. Разбира се, трябва да предотвратяваме незаконната иммиграция. Тя като цяло се организира от посредници, които са тясно свързани с организираната престъпност, затова има неотложна необходимост да се борим с незаконната иммиграция. Обаче с това подходът ни не се изчерпва. Трябва да се организират канали за законна миграция. Трябва да бъдат защитени иммигрантите от трафик, експлоатация, расизъм. Трябва да се укрепват правата на бежанците и хората, които имат нужда от закрила. Комплексният, всеобхватният подход ангажира Европейския съюз с по-добро съчетаване на миграционната политика с политиката за развитие, с това да се помисли как повече да бъдат подпомогнати страните на происхода. За това създаваме институции, разработваме политически мерки, които да позволят да управляваме миграционната политика по един последователен начин, заедно с страните на происхода и с акцент върху тяхното развитие. Бих искал да се спра върху понятието съвместно съгласувано управление на миграционните потоци. Очевидно, дългосрочен поток няма да можем да управляваме миграцията, ако нямаме постоянен диалог с страните на происхода. Затова трябва да съчетаем нашите политики за миграция и за развитие. Искам да дам конкретни примери. През последните пет години над 150 проекти бяха финансирани от Европейската комисия в сферата на миграцията. Наскоро заедно с, с аз започнах инициатива с стойност 50 милиона евро. Тази инициатива е насочена към създаване на една мрежа от неправителствени организации в развиващите се страни и страните от Европейския съюз. Ние също така в рамките на тази инициатива се стремим да улесним превеждането на парични средства. Още един пример. Създадохме партньорство за мобилност с Кабо Верде и Молдова. В тези програми за партньорство ние придаваме особено значение на социалната и професионалната реинтеграция на хората, които се връщат в своите страни. Част от това сътрудничество е и спогодбата за реадмисия, която позволява връщането на незаконните иммигранти, но също така гарантира и подпомагането им в страните на происхода, когато те се върнат там. Има и други дейности, които подпомагат развитието. Освен това, имаме пилотни проекти в сферата на кръговата миграция. Това е временна миграция или временно връщане на квалифицирани лица, така че те да могат да подпомогнат социалното и економическо развитие на родните си страни. Много съм благодарен на председателя господин Депре. Той ни помогна да започнем да работим по системата синя карта, която позволи на високо квалифицирани работници и специалисти да работят и живеят в Европа. Също така той ни помогна при разработването на разпоредбите за сезонните работници. стъжантите И ние ще се стремим да засилваме ролята на кръговата миграция. От жизнено важно значение хората, които идват в Европа, след това да могат да се върнат в родните си страни, за да могат да споделят със своите сънародници опита и знанията, които са натрупали по време на работата си в Европа. И последно ние допринесохме за създаването на центрове за информация и управление на миграцията – това са центрове, които предоставят информация на хората, които обмислят емигриране от своите страни. В Мороко имаме такъв център. Такъв център наскоро беше открит и в Мали. И ние се стремим да полагаме по-нататъчни усилия за предоставяне на повече информация на потенциалните емигранти. Убеден съм, че не можем да имаме успешна миграционна политика без интензивно сътрудничество с страните на происхода. Това е отрешаващо значение, защото в момента провеждаме преговори с Сенегал, Марокко, Тези преговори са сложни, защото ние се надяваме да сключим спогодба за, спогодба за реадмисия на незаконно прибиваващи лица, но също не искаме да има и нещо положително. Тези страни ни казват, ние сме съгласни да подпишем такива спогодби за нашите граждани, но тъй като ние сме страни които са и транзитни страни, ситуацията с тези спогодби става по-сложна за нас. Европейският съюз и разбира се, най-компетентният председател на парламентарна комисия в Европейския парламент ще потвърди това, което аз казвам. Не можем да разглеждаме миграция само от гледна точка на сигурността, гледна точка на защитата. Не можем да изградим стена, която да огражда и защитава нашия пазар на труда. А след приемането на директивата за връщане, аз трябваше да обяснявам, например, в Латинска Америка, колко важно е да се разбере, че тази директива, колкото да е несъвършена, тя е важна първа стъпка, която създава правна уредба – за по-добрата организация на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. И казвах също, че този текст се балансира от разпоредби за легалната миграция. Бих искал да благодаря на парламента, да благодаря на всички участници. Мисля, че трябва да мобилизираме всички участници, всички заинтересовани страни. Трябва да осигурим последователна политика в тази сфера. Това е голямо предизвикателство. И мисля, че трябва да насърчаваме използването на паричните преводи на мигрантите за целите на развитието на страните им. Разбира се, за тази цел е важно да насърчаваме и подобряването на банковите услуги в страните на происхода. времено трябва също така да гарантираме, че масовото мигриране на медицински работници не лишава страните на происхода от здравеопазване, от медицинско обслужване, така че трябва да възприемем етичен подход. Трябва да гарантираме това, че в страните на происхода на мигрантите остава квалифициран персонал. Така че това е което правим, за да осигурим последователност в политиката. Но те първо предстои да извършим много, да извърши много работа. Те първо трябва да мобилизираме енергията и ресурсите. Трябва да променим и менталитета в Европа. Трябва да се промени цялостното отношение към миграцията. Мисля си, че трябва да станем по-отворени но разбира се, трябва да имаме основни правила, с които са съгласни и двете страни, трябва да осигурим една ситуация, в която печелят всички. Т.е. страните на происхода и приемащите страни трябва да могат да получават полза от по-доброто управление на миграционните потоци. Въдеще, несъмненно, ще продължим да имаме приток на мигранти, защото има много хора, които искат да дойдат да работят в Европа. Но аз се надявам, че управлението, което ще отидем в Европа на миграционните потоци, ще бъде образцово. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин заместник-председател на Европейската комисия, господин Жак Беро. Тук обсъждаме чувствителни въпроси. Необходимо е да се подобри осведомеността на гражданите. Искам да благодаря на организаторите на това събитие, Европейския парламент, ОСР, Европейската комисия. За пръв път трите органа организират нещо заедно. Искам да благодаря и на преводачите, които работеха с нас през целия ден. Искам да благодаря на участниците, на а, участниците в отделните панели. Можете да се чуете на вебсайта на Европейския парламент, както и на вебсайта на ОСР. Благодаря на всички за участието. Закривам срещата.